colleagues. Um, we'll begin the meeting. My fault for being late. So my... Извинявайте, че закъснях, колеги. Нека започнем. And uh, also apologies for the attendance. That... Имахме много напрегната сесия тази сутрин. Благодаря на колегите, които са тук. Някои колеги след гласуването тази сутрин трябваше да тръгнат. Беше много уморително, но може би и така ми се отразило на мен. Благодаря за колегите, които дойдоха за тази важна точка, която предстои да бъде обсъдена. Става дума за последващите действия на декларацията за миграцията. Просто за уточнение. Става дума за обяснението на Европейския съюз пред ОНЕ за миграцията. Повечето от вас знаят, че обяснението бе дадено от е, управителния директор на <clears throat> външната служба бе организирано на 9 септември заседание в Нью-Йорк, посветено на темата миграция и международен отговор на предизвикателствата, свързани с миграцията. Парламентът беше представен от трима човека, госпожа Викстрем, Розе Графен и госпожа Шлайн бяха представители на нашата комисия. Libe Committee as a result of that participation, and of course, having heard uh, Mrs. Knudsen before as well and had a discussion with her. Ние обсъдихме процеса, обсъдихме последните развития, последните действия след декларацията. Имаше съвместни покани от Либе и Афет към госп... от господин Гранди. за осъществяване на среща на високо равнище под въпросите на миграцията. Тази среща ще се осъществи следващата година. Радвам се, че нашата гостенка последва нашата покана. Тя ще ни даде кратка презентация за състоянието в момента. Благодаря, казва госпожа Кноцен. Много е добре, че ще поканите в началото на 2018 година господин Дегранте и неговия колега. Това ще е чудесно време преди по-нататъчните преговори да продължат по отношение на миграцията. В момента от ОНЕ се изработва глобален пакт за миграцията. Целият процес трябва да приключи до септември следващата година. И така намираме се по средата на работата. До момента имаше едно събитие. Господин Петерас, господин Лайчат, господин Грантис, Уин, господин Сапър също присъстваха на това събитие. Целта на това събитие беше да подчертае факта, че ние сме по средата на процеса и трябва да запазим инерцията и да спазим обещанията си. Ние искаме да продължим напред и искаме този пакт да даде добър резултат, като включи възможно най-много страни. Радвам се, че и вие сте заинтересовани от тематиката. Тъй като това е инициатива на ОНЕ, ясно е, че става дума за многостранните връзки, т.е. господин Готерас, ОНЕ са въвлечени. Това е един цялостен международен процес, който задава общия контекст. Какво става в момента? Ние приключваме консултационната фаза. Не зная дали депутатите са участвали в тези консултации, простиращи се от Нью-Йорк, Виена и Женева. През последните 6 месеца имаше много интенсивен консултативен процес – Има представители от Мексико и Швейцария, които съпътстват процеса. Процесът е много сложен. Консултациите покриват миграция, човешки права, регионни специфики. Това са някои от ключовите теми, но също така и специфични теми, свързани с самата миграция. Имаше пред, пред презентации от държавите членки, имаше презентации от представителите на гражданското общество, на научната общност. Така че събра се много информация, която не бе събирана по този системен начин до сега. Така че това беше нашата цел да съберем информация, да съберем гледища, за да подготвим преговорния процес. За всяка консултация имахме е, сме предоставили по въпросите за всяка консултация, сме представили материали на нашата веб страница. В края на този процес започваме да се подготвяме за подготвителната конференция в Мексико. Испанските и швейцарските представители са съорганизатори на конференцията. На тази конференция ще направим преглед за това, на това къде сме стигнали. Ще опосредстваме дискусии за това какво, какъв е предвидимия резултат от този пакт за миграцията. Европейският съюз се споменава като един от участниците в Мексико, което е много положително и по този начин се вижда ролята на Европейския съюз, която <clears throat> се оценява като много важна от ОНЕ. И така, три дена в Мексико ще трае конференцията. Освен това, ще има възможност и за депутатите да участват в целия процес. Резултатите от тази конференция ще е едно ще е едно обобщение на всичко, което ще бъде обсъдено в различните панели в Мексико това тези заключения ще представят основата, на които ще стъпят преговорите, които ще започнат през февруари. Те ще траят 6 месеца. Той ще има сесии от 3 дена всеки месец. Ние разпратихме един текст, доста късно, извинявам се за това. Ние разпратихме текст от Европейския съюз. Надявам се да сте го получили. Луис Арбър е авторката на този текст. Нейната задача е да изготви доклад от името на господин Готерас, генералния секретар, по въпросите за миграцията. Този доклад ще осветли целият процес и този доклад ще зададе визията за една бъдеща стратегия за миграцията. Това е пред... Предвижда се това да не е технически текст. Текст, който да зададе общия контекст. Този целият процес е много включващ, много прозрачен. И така Луис Арбър помоли всички заинтересовани страни да предоставят коментари, материали, идеи. А именно, какво смятат те, че трябва да включва един пакт за миграцията. Е, всъщност става дума за насоки. Ние дискутирахме с държавите членки и се оказа, че е важно Европейският съюз да е сплотен. И така, държавите членки могат да дадат индивидуален принос. Но може би най-добре е да се спра на някои от основните точки в текста. Ние даваме някои основни идеи, последните въпроси, които са много в унисон с декларацията от Нью Йорк. Тук са включени всички точки, които трябва да се задълбочат. И така. Ние засягаме човешките права на мигрантите, тяхната защита и подкрепата за мигрантите, особено уязвимите мигранти, децата. Естествено, въпроса за пола също е засегнат. На следващо място първопричините за миграцията или двигателите. Тук гледаме, разглеждаме различни фактори, които карат хората да бягат – а именно въпроси за сигурността, въпроси за вътрешния ред или природни катастрофи. Тоест, мислим за това как най-добре да се справим с първо, първопричините за миграцията. Мислим и за предотвратяване на конфликти, гъвкавост, устойчивост. Третия комплект въпроси. е пресечната точка между развитието и миграцията. Това е нещо, което правим непрекъснато всъщност, защото миграцията може да е нещо положително за развитието и обратно. Тук говорим за начини за работа с страните на происход, страните, приемащите страни, като мислим за процеси и мерки за улесняване на миграцията. Управление на миграцията. Това е следващата точка. Миграцията се случва в глобален мащаб, но главно по една южна, сев... южно-северна ос. Затова ние мислим за управлението на миграцията и правилното организиране на процеса. Най-вече тук са засегнати въпроси за сигурността, границите, безопасността, техническа помощ, сътрудничество, доброволно връщане, връщане при спазване на човешките права. Петия кластър, петия комплект въпроси засяга легалната миграция, е, извинявайте, нелегалната миграция, трафик на хора. Тук мислим за разрушаване на бизнес модела на трафикантите. И също така мислим за превенция на трафика на хора. Последният комплект въпроси. Маршрути. Как може да създадем и възможност за заетост на мигрантите? Как може да укрепим капацитетите на приемащите страни да поемат мигранти? Така или иначе, това са основните въпроси, които предстоят да бъдат обединени, прегрупирани в крайната версия на пакта за миграцията. Един от огромните въпроси, е, които ще се обсъждат и в Мексико, и на другите форуми, са последващите действия и механизма за тях. Това не би трябвало да е просто един пакт, който се създава и повече не се развива. Напротив, трябва да има и последващи действия. Една от червените линии за нас е, че това не е обвързващ, не е правен документ. И но въпреки това, то, в този документ трябва да се предлага един механизъм, който да включва последващи действия. Не бива от него обаче да проистичат допълнителни бюрократични структури. Тук може ОНЕ да предостави определени идеи за действия. Но във всички случаи ние не искаме да създаваме нови механизми и да дупли, дублираме съществуващи структури, които могат да поемат тези задачи. Какво искаме да направи този механизъм за последващи действия? Да се разпространяват добри практики, да се постигат цели, да се обобщават данни. Подходът тук включва, подходът е многостранен и междуправителствен. Начинът по който може да се постигне устойчив резултат е дългосрочното обвързване на заинтересованите страни. Ясно е, че различните континен... континенти, Азия, Африка, Америка трябва да поемат отговорност за процеса, трябва да се ангажират в прилагането на различните комплекти, в обработката на различните комплекти, въпроси и така. Имаме една необвързваща рамка, която предоставя съответна гъвкавост. Миграцията е един специален феномен и това означава, че трябва да имаме една гъвкава система, която да взема предвид и евентуални бъдещи развития, бъдещи събития, бъдещи тенденции. Това е общия преглед на ситуацията. През януари ще знаем повече, тъй като тогава процесът на преговори ще е напреднал повече. Председателят благодаря. Колеги, госпожа Кноцин ви представи този текст. За ваша информация на колегите, които закъсняха, искам да кажа, че Либе, Афет и Деве, това са комисиите, които ще бъдат представени, бяха представени на срещата на върха в Нью Йорк и работеха по този текст. Благодаря на госпожа Кноцен за актуализираната информация. Госпожа Шлайн иска да вземе отношение. Моля, имате думата. Грация, Клод. La ringrazio di essere... Благодаря ти, Клод. Ще почакам да си сложите слушалките. Благодаря за това, че още веднъж дойдохте при нас и благодаря за важната информация, която ни дадохте относно процеса и последващите действия. Вероятно си спомняте, че аз наред с други колеги участвахме в делегацията, която взе участие в тази среща на върха. И мисля, че е много важно, че успяхме да получим информация от всички страни. Трябва да продължим в същия дух. Тази сутрин гласувахме нещо много важно. Регламента Дъблин. Той е в сърцето на Европейската система за предоставяне на убежище. Мисля, че чрез този вод демонстрирахме как ние сме готови да споделим своята отговорност относно приемането на мигранти. Мисля, че позицията на парламента ще бъде много полезна за дебата, който ще се проведе след срещата на върха на ООН. Тъй като става дума най-вече за справедливо поемане на отговорността от всички. 86% от разселените лица, в крайна сметка, са в най-бедните държави. Те са разселени в развиващи се страни. Значи бедните поемат на плещите си най-голямата част от бремето и би трябвало да се замислим. Тази сутрин след вота ние мисля, че направихме така, че да се гледа на нас по-сериозно в Нью Йорк. Демонстрирахме, че сме готови да поемем отговорността си в глобален план. Ние ще изчакаме с нетърпение да видим какво ще стане на тази среща, каква ще бъде посоката, която ще бъде зададена. Надяваме се в крайна сметка, че богатите страни най-накрая ще поемат ангажимент да помогнат на онези, които са в крайна нужда. Ако мога да добавя нещо, казва председателя. Ели Шлайн спомена регламента Дъблин. Имаше голямо мнозинство в подкрепа на предложението. От анализа на документа става ясно, че би трябвало да си помогнем по целия пакет за убежището. Тук се включват квалификациите, както и други аспекти, придвижванията. Мисля, че благодарение на това, което направихме, ще можем да играем по-конкретна роля сега. Сесил Киенге, която е докладчик по въпроса за хоризонталния подход към миграцията. Е, Благодаря ти, Клод. И аз бих искала да благодаря на нашия докладчик. Поздравления за крайния резултат по този документ. Мисля, че той е документ с една дългосрочна визия. Върнах се едва тази сутрин от една мисия в Нигерия. Исках да участвам в работата на парламента днес, важните задачи, които имахме, а по време на мисията пък исках да видя какво се случва на място. Мисля, че тази мисия беше част от е, проверката на капацитета, който се изгражда там. Разговарях с представители на парламента, на Сената. Мисля, че всички ние трябва да сътрудничим и да разговаряме постоянно не само на парламентарно ниво. Не би трябвало да сътрудничим само от време на време. Това в светлината на онова, което току-що ни казахте за управлението на много нива. Естествено, евродепутатите трябва да играят централна роля. В Нигерия говорихме за ролята на парламентите за укрепването на диалога. В същото време искам да кажа, че е много важно да започнем да мислим за глобални подходи. Би трябвало да намерим причините за случващото се. Не би трябвало да посочваме с пръст или да нападаме конкретни държави. Би трябвало да мислим хоризонтално, да виждаме цялата картина, да поемем отговорността си. Когато говорим за тероризма, например, знаем за последиците от него, трябва да намерим причините, трябва да говорим за миграцията и за мобилността, законните канали за навлизане в Европа. И на следващо място, нещо, което е много специфично и не би трябвало да се забравя, измененията в климата. Има един доклад по този въпрос. Доклада беше прият в Вануату в рамките на АКТБ. Делегатите разгледаха декларацията от Нью Йорк, разгледаха резолюцията, която беше представена и след това предложиха да се включи идеята бежанец поради климатичните промени. След 20-30 години ще има такива хора и много хора ще се чудят къде да отидат да живеят. Аз съм съгласна с казаното от Ели Шлайн относно поемането на отговорността. Поемането на отговорността трябва да стане и на ниво държави членки, на законодателно ниво. Т.е. държавите членки не трябва само да поемат част от беженския поток, например, те трябва да поемат законодателни ангажименти. Защото Законодателството е много важно за постигането на, на конкретни резултати. И накрая, от декларацията на сам аз следя положението, опитвам се да работя за прилагането и на практика. Мисля, че трябва да прехвърлим своите усилия и в Мексико. Обръщам се и към председателя Клод. Моля те да продължиш да работиш по всички тези инициативи, защото сега имаме нужда от цялостен подход. Благодаря. Сесил, взимам предвид онова, което ми каза Юдит Сарджентини. Благодаря, господин председател. Разгледах приноса, който имаме към процеса и останах с впечатлението, че даваме своето одобрение просто така за някои неща. Е, достъпа до услуги, включването на равенството на половете, двигателите за миграцията, измененията в климата, позитивната роля на мигрантите, средствата, които се изпращат, ролята на а, е, диаспората и така нататък и така нататък. Много логични идеи, но не става ли дума само за едно автоматично отчитане на дейност? Освен това се казва, че не трябва да имаме задължителен характер, трябва да има ефикасен, лек процес, който да е свързан с съществуващи форуми, не трябва да води до нови структури, не трябва да води до повече изразходване на средства от страна на държавите членки. Значи, ако всичко това представлява нашия подход, не знам каква ще е допълнителната полза. И не знам как да се разглежда този подход с оглед на това, което предприемаме в Европейския съюз. Можем да говорим за законни пътища, но нищо не правим в момента. Причините, първопричините за миграцията, ако погледнете средствата по доверителния фонд за Африка, ще видите, че през 2016 и 2017 има прехвърляне на средства от най-бедните към страните, които са със средно развитие. Има прехвърляне на средства от проекти насочени към справяне с бедността, към граничен контрол и какво ли още не. Значи, инвестиране на средства, виждам, че сигнализирате, господин председател, инвестирате средства, за да се отнеме е поминъка на престъпниците в Нигер. Аз не отричам, че това е престъпна дейност. Мисля, че основното обаче, което се прави тук е да се попречи на хората да пристигат, а не да се помогне да не тръгват от там, откъдето са. И ако продължаваме с този подход, просто да отмятаме някакви а, кутийки и да отчитаме дейност, мисля, че няма да постигнем нищо значимо. Благодаря. Би трябвало да приключим с тази точка до 2.30. Не казвам, че е ваша вината. Моя вината. Започнахме и по-късно. Още едно изказване. Две минути, не повече. Моля ви. Господин Лопес Агилар. Благодаря. Аз не присъствах на конференцията в Нью Йорк. Споделям онова, което се каза обаче, особено с оглед на случилото се в Нигерия и визитата. Видяхме и чухме оплаквания относно бъдещия подход на Европейския съюз, бъдещите му политики. Казва се, че трябва да имаме цялостен подход. Само, че отрицателните по своя характер действия на Европейския съюз като че ли са твърде вкоренени. Казва се, че бежанците са заплаха, заплашват реда, сигурността, традициите тъканта на обществото. Можем ли по някакъв начин да се освободим от всичко това? Можем ли да спрем и да изкореним тези отрицателни по своя характер политики, тъй като вярванията, които имаме, политиките, които провеждаме, ни пречат наистина да сътрудничим и ни пречат да разговаряме както трябва с страните, с които искаме да сътрудничим. Всеки път, когато говорим с трети страни, те посочват с пръст проблема. Имаме една обсесия на Европейския съюз по отношение на връщанията, репатрирането. Искам да разбера дали подхода наистина вече се осъзнава като неправилен. И не би ли трябвало да се намерят някакви малко по-различни решения от тези, за които се говори в Нью Йорк? Ще дам думата на госпожа Кнуцен. Преди това обаче искам да подсиля казаното от колегите с Аргентини и Шлайн във връзка с Дъблин и другите елементи от пакета. Вие споменахте законната миграция, законните канали за влизане. Аз работя по едно от досетата в тази връзка. То е блокирано в съвета. Парламента има напредък, така или иначе. Това го каза и Ели Шлайн. Мисля, че документа е с правилна насоченост, но не би ли трябвало да ни чуете, когато казваме, че трябва да се постигне напредък по най-проблемното законодателство. И не би ли трябвало да се внуши на съвета, че и той трябва да действа? Днес приехме нашата позиция относно Дъблин. Продължаваме да говорим за законовите пътища за влизане в Европейския съюз. Не се отказваме. Трябва обаче държавите членки да го осъзнаят, защото не ние спираме процеса. Това стана ясно и тази сутрин, макар че никак ни, не ни беше лесно. Политическият климат не е особено благоприятен. Затова се чудя дали не трябва и нещо подобно да се включи в документа. А иначе той като цяло е с правилна насоченост. Госпожа Кнуцен, благодаря. Искам да ви поздравя за това, което направихте по предложението за Дъблин. Напълно съм съгласна мисля, че подобно послание може да се отправи и в Мексико. И това може да е част от декларацията от името на Европейския съюз. Опитваме се да постигнем напредък по Дъблин или пък по пилотните проекти, такива каквито те са включени в Европейския дневен ред за миграцията. Съгласна съм. Онова, което казвате, също трябва да бъде включено, тъй като трябва да има балансиран подход – по отношение на отрицателния подход бих била малко по-предпазлива. Опитваме се да установим партньорства, рамкови партньорства с страните от Африка, някои страни от Африка. И целият този подход, както вече казваме, се основава на цялостна стратегия. Една по-широка стратегия, за да може в крайна сметка всички да са печеливши. И не би трябвало да говорим само за миграцията, защото знаем, че когато говорим само за миграция, едва ли можем да имаме кой знае колко добри дългосрочни положителни решения. Радвам се, че дадохте пример с Нигерия. Нигерия е една от така наречените приоритетни страни. Много е важно обаче да се разгледа цялостната картина. Нигерия не само е най-голямата страна в Африка, там положението е доста сложно. Точно по отношение на Нигерия, ние правим това, за което говоря. Опитваме да определим приоритетни области, те са важни. Тук включваме и измененията в климата. Амина Мохамед от ООН е радетел за отчитане на отрицателното въздействие на измененията в климата по отношение на придвижванията, миграцията и така нататък. С други думи, ние се опитваме да имаме едни пакетни отношения с тези е, страни. Някои могат да кажат, че можем да включим измененията в климата, селското стопанство, може би не цялото селско стопанство, но, например, в селското стопанство можем да имаме известен опит, който и ние да придобием. Например, по отношение на възстановяването на активи. Не съм съгласна, че подходът ни е само отрицателен. Всъщност, ако погледнем Нью Йорк, всеки път се казва, че миграцията е положителна. Тя просто трябва да се управлява както трябва, за да не се губят човешки животи. Относно управлението на много нива. Аз съм напълно съгласна. Макар, че споразумението ще е на междуправителствена основа, ще има много важно участие от страна на различни групи, от страна на различни региони. Имаме нужда и от приноса на местните общности, на местните парламентаристи. Аз съм съгласна, че има възможности и евродепутатите да присъстват на конференцията в Мексико и аз бих била много щастлива, ако получа и доклад от вашето посещение в Нигерия, защото всички информационни процеси трябва да са обединени, за да има полза от тях. Мисля, че така отговарям на трите основни въпроса, които зададохте. Подхода, приложното поле, обхвата на нашия принос. Нашия принос е такъв, че ние се опитваме да гарантираме, че всички въпроси, които са важни за нас, да станат под някаква форма част от крайния резултат. Добре е да говорим за тези е, аспекти още от самото начало. А по отношение на ползата, допълнителната стойност, мисля, че тук е, говорим за нещо много сериозно, нещо, което променя съществено нещата. За първия път миграцията е на международната карта. Този феномен ще продължи да съществува и сега вниманието на международната общност е насочено към миграцията и се търсят възможности за нови мерки, за прогресивни мерки. На този етап, знаете, има опити да има не обвързващ подход. Знаете, преди когато се договаряха УНКОП и УНКТАТ, това отне 10 години. А, сега се опитваме в крайна сметка да имаме и нещо задължително. А, би трябвало, казват някои, да се получиме ни от други, да допринесем за целият процес. Всъщност, ето тук идва и вашата роля. Всеки трябва да при познае този процес. Само по такъв начин ще се справим с е, основните проблеми. Знаете, 193 са държавите членки на ООН. Много е важно да има споделяне на отговорността и да има участие от страна на всички. Благодаря, благодаря госпожо Кнуцен за онова, което ни казахте. Благодаря за това, че редовно идвате при нас. Много е полезно това, което ни казахте. Председателя говори с изключен микрофон, за съжаление. И ние естествено сме готови да ви помагаме. Отново е изключен микрофона на председателя. Не ми се случва често да говоря с изключен микрофон. И така, ще продължим да следим онова, което се случва и в началото на 2018 година с Международната организация по миграция, с Върховния комисариат за беженците. Вие ще ни давате информация и ще ни помагате. Благодаря за това, че работим по такъв организиран начин. Мисля, че съвсем скоро ще се срещнем и пак ще ни дадете информация за процеса от Нью Йорк. Благодаря на всички за това, че отделиха време да участват в днешното заседание и в частност на вас, естествено. Um, Извинете, колеги, благодаря за вашето търпение. Извинявам се на докладчика по годишния доклад за основните права това е господин Енгел през 2017 година. Знаете, че това е област, която обхваща множество въпроси и тъй с извинение за късното начало давам думата на докладчика който ще представи годишния доклад за основните права в ЕС през 2016 година. Франк, заповядай. Благодаря ти, Клод. Ние така или иначе не очаквахме залата да е пълна в четвъртък след обед. Ще се опитам, разбира се, да бъда по-гъвкав. Искаше ми се да имам по-дълъг обяд, но както и да е. Аз ще представя на френски язик своя доклад, след това ще отговоря на въпросите и тъй за проекта доклада по положението с основните права в ЕС през 2016, но както и 2015, тъй като ние отново обединихме две години, ще кажа следното. Вие присъствахте, може би, някой от вас на заседанието на докладчиците в Сянка. Знаете, че има два предходни доклада, има дълъг списък с проблеми по основните права. Трябва да се отчетат и усилията за подобряване на правата на жените, на ЛГБТИ, на тези, които трябва да имат свобода на вероисповеданието, религията и всичко останало. В моя доклад, разбира се, съм отразил и собствените си притеснения. Мисля, че ние трябва да се насочим към няколко основни теми, които са тревожни за нас. Първо, със сигурност не бих искал да слагам всичко в доклада си, тъй като има доклади, които разглеждат конкретни елементи, например въпроса за ромите, жените, хората с увреждания, плурализма на медиите. Знаем, че си има отделни доклади, които разглеждат тези теми. Не е необходимо аз отново всичко да го казвам в институционалния доклад за основните права. Какво съм включил от една страна правата, от другата страна миграция и интеграция. За мен това са основните водещи теми на 2015 и 2016 година. Те си остават все така актуални и са тясно свързани. Ние трябва да подхождаме към миграцията възоснова на върховенството на закона и възможностите за действие. Правовата държава обаче не е блестяща навсякъде сред държавите членки. Имахме проблеми с Унгария, с Польша. Междувременно абсолютно нищо не се е подобрило нито в Унгария, нито в Польша, Напротив, всичко върви все по-към зле. Аз имам сътрудник, който трябва да ви кажа, че направи някои много хубави филмчета за сегашната унгарска кампания за не знам кое вече поредно всенародно допитване във връзка с Сорос. Много хубави филмчета ще ви ги представя, но правовата държава в Унгария е някаква иллюзия. Мисля, че сега се оказва, че и в Малта е иллюзия. Така че в много от държавите членки има проблеми с върховенството на закона. Миграцията и интеграцията. Това е тема, от която няма скоро да се отървем, въпреки усилията на много държави членки, въпреки мерките на ЕС. Остават си много големи проблеми. Имаме изолирани деца без достъп до образование или здравеопазване. Не сме стигнали до никъде все още. И от тук и езика на омразата, ислямофобията, хомофобията, всички тези фобии около нас. Много често те са резултат от липсата на политическа воля да се реагира и да имаме истинска политика на интеграция. Речта на омразата, освен това, се шири в интернет заради анонимността на цифровата комуникация. И всичко това непрекъснато ни тревожи. Съгласно институционалните правила, моят доклад трябва да бъде много сбит. Е, има и някои нови елементи. Аз самият ще включа някои нови изменения. Но пак ще отправя призив, направи го и към докладчиците в сянка, да се опитаме да бъдем сбити, а не да има хиляда изменения, така че докладът накрая, както всички останали, да има дължина от 50 страници, а не да е четири страници, както трябва да бъде един проектодоклад. Не искам доклад, който да е 50 страници. Добре, нека да е 5, но не повече. Важно е да се съобщи ясно и категорично, че имаме определени политически послания и че те са важни в този момент. Разбира се, няма теми, които да не могат да бъдат включени, но пак казвам, както сме го казвали много пъти в много области, нека да имаме един доклад основно за правата през 2015 и 2016 година. Нека той да бъде фокусиран, концентриран и достатъчно изразителен. Това исках да кажа. Благодаря. Благодаря ви, Франк. Ето, говорим за ежегодния доклад. Можем да чуем и ежегодния призив да бъдем сбити. Честно да ви кажа, това никога не е проработил. И може би това е така, защото разглеждаме много важни въпроси, но е хубаво, че вие искате да въведете някакъв ред. Благодаря ви, Франк, за това, че казахте основното. Има ли колеги, които да искат думата? Anyone who wants to take the Говори се извън микрофон. Е, е, Връщаме се на тематиката за основните права, защото директора на Агенцията за основни права съвсем скоро ни посети и повтори аргументите, които чухме. Има проблем с озвучаването на залата в момента, не чуваме добре. Това е много важна проблематика. Необходимо е в Европейския парламент да водим дебат по тази тема, да има диалог. Аз няма да повтарям аргументите от обсъждането с господин Флахарти. Само ще ви напомня, например, че ние имаме члена за правото на живот, имаме и член 11. Правото на свобода на словото, нещо, което е пряко свързано с правото на информация и липсата на всякакви препятствия от страна на обществените институции – Например, аз съм съгласен, че интеграцията е много важна, но в Швеция виждаме, че обществените органи просто блокират информация, когато става дума за престъпно минало. Те не искат да обвързват това с законовата миграция. Докато ние имаме член 11 за свобода на словото и правото да бъдеш информиран – това също са основни права, но за жалост аз така и не получих отговор от господин Офлахарти. Много ми се иска в доклада, който ще изготвим, този въпрос да бъде засегнат. Също така, не забравяйте за правото на образование, член 14. Това са права гарантирани от държавата, но много често тези права биват атакувани. Има съвсем реални проблеми с основните права. Но може би не съм съгласен с това, което казахте за страните, в които тези права са застрашени. Иначе съм съгласен, че има много сериозни проблеми. Има е парадигмата. Но ако тези проблеми са навсякъде, ще трябва да се води диалог. И този доклад ще бъде всъщност проверката да видим, възможно ли е да се води диалог и да имаме един честен дебат и с другите парламенти по всички проблеми, които са наистина много важни. Благодаря ви. На първо място мисля, че трябва да благодарим на докладчика и докладчиците в сянка за неговото представене. Доколкото разбирам, този доклад ще представя един нов подход и трябва да бъде разглеждан заедно с предходните. Мисля, че идеята да се съсредоточим върху най-важното е много добра. Иначе аз съм съгласен, че основните права са водещи за Европейския съюз, не само в Унгария и Польша, и миграцията е много важен проблем. Франк ни каза, че той не иска един дълъг списък с различните е, уязвими групи но на мен ми се струва, че би било добре най-малкото да подчертаем а, за проблема с основните права на различни мъцинствени групи. А, не да се говори напременно за ромите или евреите или ЛГБТИ, но някак си да се подчертае, че всички мъцинства, културни, етнически, религиозни, трябва да имат едни и същи права, че трябва да има равенство в Европейския съюз. Аз съм абсолютно убеден. Разбира се, че докладчика и докладчиците в сянка ще се съобразят. Благодаря, Питър. Сесил. Благодаря, Клод. Докладчикът ни обясни, че тази година докладът ще има различна структура в сравнение с предишните доклади, че той иска един много по-збит доклад и аз съм съгласна с този подход. Не е необходимо само да трупаме информация в докладите на парламента. Наистина този доклад не бива да се припокрива с други доклади в областта или други доклади за основните права. Същевременно тази избитост не бива да бъде за сметка на съдържанието. Пак ще кажа, не бива да бъде за сметка на важната информация – Струва ми се, че в доклада има какво да се подсили, без да се променя структурата. Например, текстовете за миграцията. Аз много внимателно прочетох написаното и ми се струва, че терминологията на докладчика не е достатъчно ясна и не отразява достатъчно добре позицията на парламента изразена във вече приети от нас резолюции, например за Африка. Напомням, че ние обсъждаме обаче основните права в Европейския съюз. Аз съм представила изменения от името на нашата група, най-вече в областта миграция, точка 8 на доклада, Докладчикът настоява да се прави разлика между бежанци и економическа миграция. За мен е важно обаче да се защитят правата на човека. Когато се прави такава разлика, ние правим грешка. Може да се стигне до объркване. Мисля, че трябва да отидем по-далеч. Всъщност, само преди няколко часа Даже по-малко от това чухме доклада за Световния пакт за миграцията, декларацията от Нью Йорк. Ето ние имаме документ, който е важен. Ако ние правим тази разлика, няма как да предприемем ранно действие. Ние трябва да се борим срещу на омразата с това, което виждаме в медиите и онлайн, и офлайн. Трябва да се борим с фалшивите новини и да има едно по-ясно измерение. Например, дискриминацията срещу жените не е изрично спомената. В пленарна зала ние сме говорили за всички форми на дискриминация, както и ксенофобията – трябва да бъдем достатъчно критични и смели. Накрая, пак казвам, има изменения, но и доста други неща, които ще трябва да се огледат. Иначе одобрявам подхода на докладчика. Сесил, може би и аз ще се присъединя Според мен това е един от трудните доклади, защото на пръв поглед е много изкусително да го приемеш, но след това се оказва, че той никак не е лесен. Виждам и от днешния дебат, че е трудно да се наложат параметри, не се знае как точно да се подходи в съвременния контекст – 27 октомври е срока за измененията. Нямаме и много време. Разбира се, докладчикът определя параметрите, но това не спира предложенията за изменения. Моля ви, колеги, все пак да се опитате да бъдете по-структурирани в това, което представяте. Важно е да се запази цялостната форма на доклада, да погледнем кое е най-необходимо да се каже за тази година. Но мисля, че сме в добри ръце с господин Енгел. Искате ли нещо друго да кажете, Франк? Съвсем накратко, ако позволиш, Клод, отново благодаря за тази размяна на мнения. Разбира се, че си давам сметка, че усилията да сме по-збити и по-структурирани зависи от това дали хората ще искат абсолютно всичко да се включи в доклада или не. Разбира се, иначе всеки колега има право да предложи колкото желая изменения. Но все пак се надявам да не стигаме до хиляди, както това често се е случвало, и да не влезем в пленарна зала с тъй наречения телефонен указател, в който Абсолютно всичко, за което се сетиш, е включено по темата основни права. А, сега ще отговоря на колегата и Юрик. Аз съм готов да обсъдя абсолютно всичко. Но, разбира се, една такава дискусия трябва да има подходящата рамка. Не можете в дадено място да погазвате върховенството на закона и да цитирате само свободата на словото и правото на живот. Аз знам какво означава право на живот, но правото на живот не дава на никого правото да пречи на свободата на словото на тези, които са живи и които могат да говорят. Но както и да е, можем да говорим по тази тема. Мълчинствата не съм засегнал тази тема в проекто доклада. Знам, че ще трябва да се включи, така че очаквам измененията. Сигурно и аз ще добавя някои с цел пълнота. Нямам никакво съмнение, че ще стигнем до едни работещи формулировки. Сесил, исках да ви кажа, че със сигурност има какво да се обсъжда. Ако желаете, абсолютно всяка точка може да бъде преформулирана. Аз нямам нищо против да обсъдим отново, да имаме нова формулировка, нов подход, ако желаете. Така че не виждам някакъв проблем тук. Но има едно нещо, което за мен е пределно ясно. Ако прави разлика между тези, които идват при нас, защото имат нужда от закрила, и тези, които идват просто с надеждата за по-добър живот, без да имат нужда за закрила, то аз не съм казал, че не бива да оказваме закрила на някоя от двете групи. Просто не го казвам и не бива да оставате с това впечатление. Пак ще повторя, нека да из... изчакаме измененията и ще вземем решение. Благодаря, Франк. 27 октомври е срока за измененията. И сега преминаваме към 17-та точка доклада на Анна Мария Кораца Билт. Преди да започнем да го разглеждаме. Приветствам младежката организация от Швеция с съкръщение МЪВ. Най-сърдечно ви казвам, добре дошли! в резолюцията си от 11 март за онлайн посегателствата срещу деца беше решено, че ще разгледаме изменението и изпълнението на директива 2011-93. Трябваше да се направи един задълбочен анализ на действащите политики срещу посегателството срещу деца. деца. Госпожа Кораца Билд представи своя доклад преди лятната вакансия. Днес ще обсъдим тези 116 изменения по доклада. Много ми е приятно. Първо ще чуем колегата Кораца Билд и след това докладчиците в сянка. Ана Мария, заповядай. Благодаря. Е, сексуалното насилие е престъпление. Говорим за деца, за бебета понякога. Те са най-уязвимите членове на нашето общество. В интернет се разпространяват ужасяващи картини. Тези снимки, тези картини се купуват, за тях се заплаща, те стават бизнес. В същото време престъпленията, престъпниците се забавляват и се наслаждават на тези престъпления. Сексуалното насили... насилие онлайн е благодарение, се случва благодарение на много развитите технологии. Директивата от, миналата, от миналия месец е директива за предотвратяване на сексуалната е, експлуатация и сексуалното насилие онлайн и в реалната в реалния свят. Това е стъпка напред, това е напредък. Директивата задава минимални стандарти за санкции и мерки за предотвратяване на насилието. Там се та, остава дефиницията на насилието, е, там се говори за безнаказаността и за защитата на децата. Имахме три изслушвания в Либе, в е, НП. Имахме представители от гражданското общество, от правоохранителните органи, от различни държави членки. Благодарим на, на, от име, благодаря от името на докладчиците Всянка Сянка за организирането на тези изслушвания. А моят подход е включващ и с интерес очаквам допълнителните изменения. Целта ни е да видим дали държавите членки прилагат правилно и напълно директивата. Нашата цел е да излезем с препоръки за по-доброто прилагане на директивата. Някои от измененията и е, препоръките са критични към комисията и искат повече информация за прилагането на директивата, а не толкова за съответствието. Но повече трябва да се съсредоточим върху държавите членки, тъй като директивата не задължава държавите членки да предоставят статистика. И така в един бъдещ преглед може да заложим задължителното условие, задължителното изискване за повече информация. Тук в този доклад може да призовем държавите членки да, да упражняват по-добро сътрудничество и да предоставят повече е, статистика. Един бъдещ доклад на комисията може да бъде по-задълбочен. И така, аз е, следвам директивата. Тук става дума за наказателния процес. Той е доста сложен. Предлагам да се замени термина детска порнография с термина материали за сексуална експлоатация. С това не намаляваме обхвата на директивата, ние все още намалява, говорим за престъпни деяния, свързани с детската порнография. Нещата стават много технически, но искам да дам един пример. Педофилски мрежи използват снимки на деца, които са качени в е, интернет от родителите и така едни невинни снимки стават част от фактическия състав на едно престъпно деяние. Много често лицето, което се грижи за едно дете и се ползва с неговото доверие, става престъпник. Тук има много заинтересовани лица. Много често виждаме, че някои от тези елементи става причина за извършване на тези престъпления. Например, лош контрол, лоша грижа за децата, недостатъчна, недостатъчно внимание. Тук говорим за различни феномени, Виждаме е, момичета, които се самоубиват, защото са били изложени в е, интернета, в интернет вследствие на отмъстителна акция от страна на бивш приятел. Подкрепям всички изменения от моите колеги, които призовават държавите членки за използване на всички инструменти. Трябва да разбием престъпните мрежи и трябва да дадем на комисията всички възможни налични средства и да за борба срещу детската порнография и да укрепим екипите за борба с нея. Важно е базите данни да са оперативно съвместими. Превенция, интервенция, програми. Това са ключовете думи тук, това са инициативите. В член 22 се говори именно за превенцията. Обучение на служители, обучение на родители и деца за рисковете онлайн. Задължителни проверки на лицата, които работят с деца. Лицата, които имат достъп до деца по-добра бри данни от държавите членки за наказателните присъди и дисквалификациите. Това са много важни инициативи за предотвратяване на рецидивизма. Предлагам също така и горещи линии, които подпомагат и подкрепят децата, деца, които са станали жертва на сексуално насилие. Що се отнася до член 25 за блокинга, тук имаме доста противоречие. Аз ще изляза с изменение. Материал, който е свързан с е, сексуално насилие на деца, трябва да бъде премахнат, а не само блокиран. Е, Блокирането трябва да бъде използване, когато не може да бъде премахнат материала. Тук разчитаме на сътрудничеството с бизнеса, с социалните мрежи и с платформите. Също така и в случаите, когато седалището на съответните платформи е извън Европейския съюз. Предвиждаме и съставяне на черни списъци, които да се споделят с държавите членки и с Интерпол и с Центъра за борба, Европейски център за борба с киберпрестъпност. Искам да благодаря на всички колеги, които ми помогнаха в работата и ми и на всички организации, с които работих. На всички онези, които се застъпват за бързото премахване на нелегалния материал и идентифициране на източниците. Нашата цел е да може да разбиваме по ефективен начин престъпните мрежи, които се занимават с сексуално насилие на деца. Тук е важно да може да идентифицираме престъпниците, които работят главно онлайн. Благодаря на докладчиците в Сянка. От името на социалистите и демократите Катрина Чиничи. Благодаря. Искам да благодаря най-напред на Кораца Билд и на всички докладчици в Сянка, които работиха по този доклад. Това е въпрос, който наистина трябва да бъде третиран. Трябва да може да защитим всички деца, изправени пред риск от сексуално насилие. Особено рисковите и предизвикателствата, свързани с интернет. Подкрепям това, което каза Ана Мария, подкрепям и измененията, които бяха подадени. Съвсем накратко, Искам да се спре на следните точки. Подкрепям изменения, измененията за промяна на термина детска порнография. Трябва по-скоро да говорим за сексуалното насилие на деца тук. Не, не искаме децата да бъдат допълнително поставени в ролята на жертва. Необходима е културна промяна, за да може да предотвратим всички възможности за сексуално насилие. Тоест, всяка форма на вторично на вторична виктимизация трябва да бъде предотвратена. Освен това, трябва да имаме програми за превенция и обучение. Ясно е, че децата трябва да бъдат защитени по всякакъв възможен начин, но Заедно с това трябва да ги обучим да използват интернет по разумен и отговорен начин. Това е първото оръжие, което може да им дадем. Също така, обучение за родителите. Това също е важно, защото родителите са отговорни да защитят децата си от рисковете в интернет. подкрепям работата на Кораца Билд. И в заключение искам да спомена нуждата от насоки за държавите членки и да ги окоръжим да си сътрудничат, защото такива онлайн престъпления – разцъфтяват главно в трансгранична среда. Държавите членки най-добре могат да се намесят тук и да използват онлайн инструментите, за да могат да контролират виртуалната среда. Този вид престъпления се извършват главно в виртуалната среда трябва да предоставим на държавите членки именно подходящите инструменти, за да могат тези престъпления да се разследват и да се накажат. Освен това, трябва да има система за подкрепа на децата, станали жертва на сексуално насилие. Напълно подкрепям до сега свършената работа. Благодаря. Следващият колега. Господин Юрек. Сексуалното насилие на деца е един от най-черните аспекти на обществото. Трябва да сме безкомпромисни в борбата срещу тези престъпления. Благодаря на Кораца Билд за нейната работа. Тук става дума за трансгранична престъпност. Интернет не познава граници, та този вид престъпност също. Мисля, че трябва да задълбочим работата си тук и да видим широкия културен аспект трябва да вземем предвид Женевската конвенция, според която държавите членки е, са задължени да се борят срещу порнографията. Имаме конвенцията за трансгранично сътрудничество и забрана на неприлични снимки и действия, но тези текстове, тези конвенции не се спазват. Йосеф Фрицел от Австрия е един патологичен порнограф. Той е гледал снимки, порнографски снимки онлайн, след което е пристъпил към действие. Масовата култура е панеротична и е много лесно да се наруши здравия разум в сексуалността. Много често млади момичета биват накарани да направят нещо, да бъдат снимани, след което тези снимки се публикуват онлайн – Тоест, трябва да се справим с първопричините за тези престъпления. И така, на Мария, за, на 21 ноември ще гласуваме измененията. Ще обсъдим измененията в комисията. Ана Мария, имате думата за обобщение. А, извинявайте, Джин. Благодаря. Няма да добавя нещо ново към дискусията. Мисля, че докладът е силен. Измененията, които ще представим, са свързани с данните, които трябва да са на разположение, а не са. Липсата на сътрудничество между държавите членки трябва да се преодолее, особено в тази област. Един от въпросите, които ще повдигнем, е обмена на информация и между правоприлагащите органи най-вече. Радваме се, че говорим по този въпрос. Това е доклад за прилагането на директивата. Това не е дискусия за това какво е порнографията по принцип – За това се радваме, че се засяга въпроса за контролите, за последващ контрол на наказателните, издадените наказателни присъди, какво става с осъдените лица и за проверка на хората, на лицата, които имат достъп и работят с деца. Всички сме съгласни, това е много сериозен въпрос и искаме някои държави членки да са по-активни в борбата срещу този вид престъпления. И така, има ли някои други колеги, които да, вземат, да искат да вземат отношение? Не. Ана Мария, сега ви давам думата. Благодаря. Радвам се, че сме достигнали такъв широк консенсус между политическите групи. Благодаря на държавите, на, на докладчиците в, сенки, в сянка. Важно е наистина да подкрепим децата, да ги образоваме. В интернет самоличността на хората – е заличена, така че съблазняването по интернет остава един много важен феномен и проблем, който трябва да бъде решен. Сигурността онлайн. Това е нещо върху което трябва спешно да се съсредоточим. Директивата трябва да бъде напълно приложена. и трябва да се застъпим за нулева толерантност към сексуалното насилие срещу деца. Трябва личното пространство да е защитено. Това е така. И когато говорим обаче с правоприлагащите органи, те ни говорят, че техните възможности са ограничени, защото престъпниците използват много иновативни методи и много а, развити технологии, за да постигнат целта си. Ние трябва да направим същото. Трябва да инвестираме в ориентирани към бъдещето технологии, за да може да ефективно да се преборим с тези престъпления. Благодаря. Благодаря, желая ви всичко добро с приключването на доклада. Благодаря ви. И така, колеги, сега престъпваме към точка 19. Борба с изпирането на пари чрез насказателното право. Господин Корао е докладчик. Той е тук. Това е, презента... това е представенето на, изменение... на измененията по доклада. На 29 юни имахме първоначални обмен на мнения. На 20 септември бе представен проект от доклада. Та директивата хармонизира разпоредбите свързани с борбата с изпирането на пари. Имахме 180 изменения. Имаме разпоредби тук за дефиницията за конфискуването на средства и облаги от престъпна дейност и така нататък. Благодаря ви, колеги, за вашето присъствие. Зная, че е четвъртък след обед, след една много наситена сутрин, заседанията се провеждат по-трудно, но давам думата сега на докладчика господин Корал. Grazie, grazie Presidente. Bene, innanzitutto io eh, ci tengo a ringraziare tutti i relatori. Благодаря. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за внесените изменения. Те не са малко и демонстрират експертните познания, които имат колегите по тази тема. 182 изменения са внесени и се надяваме на тяхна основа да създадем компромисни текстове. Много от измененията отговарят на позицията, която винаги сме защитавали – и даже допълват нашите усилия. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за това, че проявяват готовност да работят по изготвянето на компромисни текстове и то максимално бързо, защото знаете, че вече имаме достатъчно голямо забавене. Него сме го обсъждали на предишни заседания. Мисля, че като цяло имаме обща позиция. Ще говоря само по няколко от измененията и след това ще дам думата и на другите колеги да се изкажат. Искам да коментирам най-важните въпроси, които на всяка цена трябва да се включат в окончателния вариант на доклада. Радваме се, че се включват фискалните или финансовите престъпления в списъка с престъпления, защото това са средства, които се ограбват от реалната економика и по този начин се създава конкурентно, предимство по-скоро за онези, които не спазват правилата и които не плащат онова, което трябва да се плати подобна дейност би трябвало да се наказва. На следващо място трябва да се избегне криминализацията на обикновеното а, притежаване на някакви вещи. Например, би било твърде далеч, би, бихме отишли твърде далеч, ако бихме криминализирали някой, който просто рециклира някакъв велосипед, който е притежавал. По отношение на двойната криминализация, бих искал да кажа, че подходът би трябвало да се защити чрез измененията. Би трябвало да имаме два а, основни начина на защита на, на правата на хората две стратегии. От друга страна е необходимо да гарантираме криминализацията на сериозните престъпления. Двойният подход трябва да бъде основното правило. Може да има случаи, които в някои държави членки да се разглеждат като престъпления. Що се отнася до санкциите, Приемам онова, което казвате. Ако има отежняващи обстоятелства, трябва да се вземат те предвид. Може да има комбинация от санкции. Предлагат се някои допълнителни санкции, като забрани за заемането на обществени постове или забрани за повторно назначаване на държавна работа. Смятаме, че трябва да има сътрудничество между разследващите органи. Те трябва да бъдат овластени, да използват нови инструменти, тъй като има и много по-съвременни престъпления, свързани с използването на виртуални валути или пък в рамките на киберпространството. Възниква и въпроса за изпирането на пари и в частност дали това трябва да се разглежда като много сериозно престъпление или просто престъпление като много други. Ние смятаме, че изпирането на пари трябва да бъде разглеждано като сериозно престъпление, защото иначе би било много широко тълкуването на понятието. Разбирам, че тук ще трябва да се проведе сериозен юридически дебат, да се разнищи изцяло този тип престъпление, като вид престъпление. Всички искаме да разгледаме изцяло аргументите и да вземем точното решение. Ние смятаме, че процесуалните права винаги трябва да бъдат гарантирани. Това би следвало да се отбележи в крайния вариант на доклада. Освен това сме включили едно изменение, което би трябвало да изключи купуването, притежаването или продаването на а, стоки и услуги тогава, когато някой има право да притежава подобни стоки и услуги. Искам да благодаря на всички докладчици в сянка за внесените изменения и се надявам, че те ще допринесат за изготвянето на компромисни текстове. Благодаря. Сега ще чуем докладчиците в сянка. Е НП госпожа Моника Холмайер. Благодаря. Благодаря на колегите, благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка и благодаря за доброто сътрудничество на комисията, с комисията. Аз прегледах всички изменения и виждам, че имаме консенсус. Става по-скоро за различни нюанси, но всички изменения са много разумни. Например, че искаме една минимална, едно минимално наказание. Не знаем обаче каква трябва да бъде тази, това наказание, дали трябва да има парична глоба или друг, друг, друга, друго наказание, когато има отожняващи вината обстоятелства. Освен това, препратката за към директивата от 2014 година за обезпечаване, запориране и конфискация на облаги от престъпна дейност – мисля, че тази препратка също е много добра. Мисля, че и тук ще намерим разумно решение. Има някои критични за мен въпроси. Например, въпросът за това, за тежестта на, за това кой може да предостави е, и, и да докаже тежестта на обсто... на доказателствата. Ето, например, ако едно лице има прекалено много пари на сметката, той трябва, то трябва да обясни откъде са тези средства. Ето, например, ако една сметка е приписана на едно лице, то не може да докаже откъде са тези пари. Аз имах такъв един случай. Аз самата бях потърпевша. 12 е, години трая делото. Накрая бях оправдана. В Лихтенштайн и Швейцария помолихме да се докаже, че сметката не принадлежи на даденото лице банките казаха, че не могат да излязат с сертификат и обяснение, защото много често те не знаят на кого принадлежи дадената сметка. Понякога сметката според банката принадлежи на Мики Маус или на е, Исус Христос. Тогава трябва да се задействат международните разследващи органи и да се уточни собствеността на сметката. Така че, когато се каже, че 20 милиона има в сметката на Моника Холмайер, аз трябва да мога да обясна откъде са тези пари. Аз с това нямам проблем, но имам проблем с сметка на трети лица, т.е. независимо за дали става дума за пари или за друга собственост, собственикът, който бива облагодетелствен, трябва да може да бъде обявен. Затова при облагодетелствения собственик аз преследвам много стриктна линия. Аз искам да знам кой е истинският собственик. Това е лесно и за разследващите органи. В Германия много често парцелите не са ясни, чия собственост са. Затова е много важна темата облагодетелстван собственик. Защото на пръв поглед може да имаме едно име, то може да е име на физическо лице или на адвокатска кантора, обаче за властите трябва да е ясно кой е истинският собственик. След моя личен опит аз достигнах до своето становище. след много усилия успяхме да достигнем до истината и до истинския собственик и до истинския начин, по който са били използвани парите, но това трая много-много дълго. Така че истината възтържествува. Това е хубаво. На следващо място. Поверителността в Германия нотариусите се занимават с контрола. Това са експерти, които упражняват контрол от, и проверки от името на държавата. И тези лица са не само политически отговорни, но и фактически отговорни. Те издават удостоверения и ние трябва да сме сигурни, че наистина това, което е заложено и удостоверено в дадения текст, то е валидно и легално. Това е много важно при борбата с прането на пари. Thank you very much. It'd be interesting to hear the... Благодаря. Ще е интересно да чуем какво смята докладчика относно презумпцията за невиновност и обръщането на тежестта на доказване. Защото знаете и за усилията на госпожа Гризбек. Искам да разбера как се връзват нещата. Иначе логиката я разбирам. Ана Гомеш е докладчик сянка от името на социалистите и демократите. Благодаря. Аз също бих искала, точно както Моника, да благодаря на нашия докладчик. Благодаря му за срещите, на които работихме усилено. Опитахме се да намерим пресечни точки и да се придвижим напред. Ще говоря по тези въпроси, които са особено важни за мен и там, където съм внесла изменения. Данъчните престъпления. Те се считат за а, така наречените предикатни престъпления, само че текста на комисията е такъв, че има възможност за широко тълкуване дали подобни данъчни престъпления могат да бъдат приети за предикатно престъпление или не. Аз смятам, че подобни престъпления трябва да бъдат считани за такива предикатни престъпления, независимо от праговете, средствата, които са замесени или системната употреба на различни техники на измама. За да се справим с организираната престъпност и спирането на пари, не е достатъчно да се справим само с специфичния характер или пък да изискаме само едновременна присъда. Всъщност наказателното преследване трябва да включва разследване на това дали има престъпление, извършено в трета страна или в друга държава. Аз съм съгласна с тази презумпция и смятам, че трябва да се разследва престъплението, независимо от това в коя юрисдикция е извършено то. По този начин ще помогне на разследването на престъпление, като трафика на хора, трафика на наркотици, въобще организирана престъпност. Освен това, смятам, че трябва да се криминализира небрежността. Това не е част от предложението на комисията. За да има съразмерност, аз ограничавам санкциите за подобни престъпления само за така наречените задължени лица. Това са лица, които би трябвало да знаят какви са рисковете от прането на пари. В такъв случай националните органи трябва да преследват наказателно небрежността, когато има доказателства, че съответното заподозряно лице вероятно е знаело, че съответната собственост е предобита престъпно. Е, в такива случаи то би трябвало да се преследва наказателно подобното лице. И накрая комисията казва, че когато престъплението е извършено в рамките на криминална организация, или пък е извършено от така наречените задължени лица, тези престъпления трябва да бъдат разглеждани като утежняващи обстоятелства. Или тези обстоятелства трябва да бъдат разглеждани като утежняващи. Аз съм съгласна относно минималните санкции в подобни случаи и аз въвеждам посланието, т.е въвеждам понятието минимални наказания лишаване от свобода за такива случаи, когато има такива оттежаващи обстоятелства. Благодаря Моника Макове от името на ЕКАРА. Благодаря. Искам да благодаря на Иняцио за всички усилия и за всички чудесни предложения, които са направени. Искам да благодаря на всички колеги, които са внесли изменения. Някои от измененията предизвикват дебати. Какви са моите изменения? Трябва да имаме възможност да преследваме подобни престъпления, дори и лицето да не бъде осъдено за дейността, която е била свързана с прането на пари. Смятам, че прането на пари само по себе си трябва да е достатъчно за присъда и естествено трябва да има конфискация. Онези, които са експерти по а, подобни престъпления, знаят, че се говори за липсата на предикатно закононарушение. Когато има изпиране на средства, придобити по престъпен начин, няма да има нужда от допълнителни доказателства. Това предлагам аз. На второ място, онова, което надхвърля законовия доход. Какво имам предвид? За подозреното лице трябва да може да докаже, че средствата са законно придобити във всеки случай, когато те са повече от законния доход на съответното лице. Нямам същото мнение като госпожа Холмар по отношение на тежестта на доказване. Ако едно лице има законен доход, да речем 1 милион евро, а пък неговите активи а, възлизат на 10 милиона евро, тук не става дума за обръщане на тежестта на доказване, става дума за защита. Съдията или прокурора ще поискат да докаже лицето какви са неговите активи, каква е неговата собственост и какъв е неговия законен доход. И когато има непропорционална разлика между двете, лицето ще трябва да защити своята собственост, откъде я има. Когато те обвиняват в едно определено престъпление, когато казват, че имаш повече богатство, отколкото е законовият ти доход, би трябвало да можеш да го защитиш. Ето защо аз съм за е, така нареченото описване на происхода на богатството. Естествено, има случаи свързани с банкови трансфери, подозрителни, прехвърляния на средства в брой. Би трябвало да се погрижим и за случаите, в които се използват трети страни и не се остава следа. В директивата за прането на пари бихме искали да се забранят някои действия, е, за да може в крайна сметка да се постигне онова, което желаем. В някои държави членки някои дейности са забранени. За какво става дума? анонимни документи, например. Когато някой притежава дял от някаква компания. Например, когато някой има някакъв документ, на който е написано, че притежава дялове, той може да прехвърли просто този документ в джоба на някой друг и изведнъж това лице да стане собственик и никой няма да разбере кой е действителният собственик или кой е акционера, който притежава най-голям дял от съответното предприятие. Подобни практики трябва да се преследват. На следващо място, престъпленията в интернет. Те са много-много застъпени по-настоящем. Знаете, че говорим и за виртуални валути, криптовалути, биткоинс, говорим за киберпрестъпление. Често в един компютър се вкарва вирус и след това се иска откуп определена сума пари, за да може да си получиш обратно достъп до компютъра или пък до информацията, която е била в него. Ние искаме да може да се разследват подобни киберпрестъпления и да може да се борим ефективно с подобни хакери и накрая, но не на последно място по значение, по-тежки наказания за хора, които вземат отговорни постове. Тук съм съгласна, както и по-тежки наказания за дружествата, които перат пари. Когато говорим за хора на обществено значими постове, имаме предвид естествено политици. Политиците, докато са на власт, поне имат достъп до средства. Те са най-изложени. И ето защо би трябвало да има по-големи ограничения за такива лица, тогава когато искат да си открият банкова сметка, например. А пък ако подобно лице извърши престъпление, санкциите трябва да са още по-строги. Онези, които са уличени в пране на пари, трябва да спрат да имат достъп до европейски фондове, до обществени поръчки. Знаете кого имам предвид – кметове, министри, всички тези хора не трябва да имат достъп до обществено значими служби или постове. И това трябва да е в дългосрочен план. Въобще не трябва да имат достъп до държавната администрация. Това са допълващи санкции. Така ще приключа. Идната седмица имаме още две срещи. Ще се срещнем в рамките на групата на НП и освен това ще обсъждаме доклада като цяло. Моника, още веднъж ли искаш думата? Моника. Скъпи колеги, само нещо към казаното от Моника. Моника, аз оставам с впечатлението, че в Румъния не се изпълняват много от директивите на Европейския съюз, защото отдавна в Европейския съюз не може да има сметка, която е анонимна. И не може да се предава от едно лице на друго. Това отдавна е забранено. Възможно е реалният собственик да е различен, както виждаме и при панамските документи. Реалният собственик всъщност се крие за друга структура или лице. едва когато разкрием схемата, разбираме кой е реалният собственик. Затова и за мен темата за реалния собственик и реалната собственост е толкова важна. Когато интересът е оправдан, би трябвало да се получава пълен достъп и до данъчната информация, за да се проследи и да се установи дали има случай на пране на пари. Така ще можем да разкриваме реалните собственици и да започнем необходимото разследване. Но, разбира се, за това са ни необходими съответните структури. Комисията трябва да настоява на изпълнението на директивите. Какъв е смисъл от една директива, ако тя не се изпълнява 10 години след приемането й. Иначе ние може да имаме чудесни планове в Европейския съюз и после се оказва, че в Румъния може да имаш анонимна сметка. Това за мен е мистерия. Не мога да разбера как може да се случи такова нещо. Но разбира се, имаме възможност за злоупотреба с реалния собственик. Моля ви много накратко. Sunt total de acord cu tine, Monica. Eu mă lupt să implementăm directivele. Acum în România este în Parlament directiva a patra pe spălare. Разбира се, че ние се опитваме да прилагаме директивите. Например, в Румъния сега имаме четвърта директива срещу изпирането на пари. Португалия – Румъния, Испания, обаче се характеризират с схема, при която няма ограничение при собствениците на дялове. И трябва да ви кажа, че за нас е много трудно да разберем кой е реалният собственик на дадена компания или холдинг. Опитваме се да го правим навсякъде – Благодаря, Моника. Ти оживи всички. Сега Яна Гомеш иска думата. А, само исках да ви коригирам. Съвсем наскоро Португалия забрани анонимните акции. И точно по този начин е необходимо да се разкрият реалните собственици, но примерът е много интересен. Добре, ето, гледам докладчика, виждате как докладчиците в сянка ви обясняват какво е положението при тях. Това е богатството на комисия Либе. This is why we like. Just one second, Mr. Carr. I just wonder, um, do you want to hear some quick thing from the commission? Maybe Връщам се към колегата Корал. Имаме само няколко минути. Катрина, ти също ли искаше думата? Говори се извън микрофон, няма как да преведем. Не съжалявам, аз съвсем скоро ще трябва да тръгна, може би и дния път. Да, разбирам, че е четвъртък след обед. Сега да чуем комисията и после докладчик. Indeed, after these 182 tabled amendments, we have seen now all the amendments to a proposal in the Parliament, and um, I can tell you that we're quite optimistic. Благодаря ви. Виждаме, че вие всъщност запазвате основното от нашето предложение и освен това го допълвате с много добри идеи. Има няколко изменения за възпиращите мерки, допълнителните санкции, подобряването на сътрудничеството, намаляването на изискванията за започване на наказателно преследване. Обръщам се към колегата Гомеш. Какво става в случаите, когато благите постъпват в държава различно от тази, в която се перат парите? Съгласно предложението на комисията, това съставлява същия вид престъпление – пиратството, трафика на хора, сексуалната експлоатация, обаче знаем, че при тях има празнини в трети страни. Такива престъпления не бива да остават ненаказани. В Европейския съюз според нас е най-добре да отпочваме отпадне условието, което обхваща само определени видове деяния, така както е подходил докладчика. Няколко коментара. Първо, би трябвало обхвата да е достатъчно широк, за да се обхващат приходите от всички видове престъпления. Много е важно също така да се обхване явлението изпиране на собствени пари, нещо много разпространено в престъпния свят. И накрая ние сме изключили фактора предишни присъди, при предикатното деяние, за да не затрудняваме твърде много съдебната система. Благодаря, с това се връщам към докладчика Игнасио, едно обобщение. Благодаря ви. Много се радвам, че проведохме такъв оживен дебат макар че той до някъде вече излиза извън приложното поле на директивата, но разбира се, винаги е интересно в една комисия на парламента да се проведе истински дебат. По отношение на тежестта на доказването, тук се обръщам към Моника – ще кажа, че принципно обръщането на тежестта на доказване не създава връзка с самото престъпление. Това е нещо, което помага само на конфискуването и замразяването на активите но не мисля, че ще има пряка връзка с деянието. Вие ни дадохте примера с нотариусите, участниците, които имат специална роля. Имаме член 6б за отежняващите обстоятелства. В този член споменаваме такива лица. но не съм сигурен дали точно това беше вашия въпрос. Въпреки това, мисля, че подходът е правилен. Ана Гомеш спомена данъчните престъпления, основно като бюджетни престъпления. Данъчните престъпления – трябва винаги да се разглеждат като посегателство срещу бюджета, но в ЕС имаме проблем с хармонизацията. Тук наистина съгласен съм с вас. Едни и същи обстоятелства се третират различно от различните системи в държавите членки в една държава членка отклоняване на данъчното задължение с 10 000 евро е престъпление, в друга не. Следователно, комисията трябва да хармонизира данъчните разпоредби във всички държави членки и тогава ще има справедливост. ще можем и да се справим с множеството проблеми, а не хората да се избират най-благоприятната данъчна система. Напълно съм съгласен с повечето от вашите коментари. Ние ще заседаваме заедно. Имаме две заседания следващата седмица. Идеята е да стигнем до компромиси и до общо разбиране. Много ви благодаря наистина за всички коментари и за измененията. Благодаря и на добър час с докладчиците в сянка. Благодаря за този толкова богат дебат в четвъртък след обед. 13 ноември е гласуването в Либе. Преминаваме към точка разни. Ако няма нищо по точка разни, закривам заседанието. Следващото е на 6 ноември. Благодаря ви, колеги.